Uh, Добро утро. Добро утро на всички. Изчакахме няколко минути, за да дадем възможност на всички да дойдат. Очевидно доста хубав е, е била вечерята с нощи. Залата предполагам, че ще се понапълни с времето. Добре дошъл на господин Александър Штаменцополус, който е председател на е, Комисията за економически въпроси в е, е, гръцкия парламент. И добре дошли, казвам, на всички представители на националните парламенти на това междупарламентарно заседание, организирано от ЕКОН. Както знаете, през последните няколко години Работихме много, много активно работихме, за да направим така, защото е, да се проведат реформи в економическото управление, е, за да се е, засили принципа на демократичната отчетност. Е, и това правехме във връзка с националните парламенти, особено е, чрез двустра... двогодишните е, доклади в е, годишния преглед на растежа, е, в Банковия съюз също. Опитвахме се да запазим, открори тези канали на отчетност. След консултации с вас през последната година, това заседание е разделено на две сесии по две теми, които се оказа, че представляват интерес за мнозина от вас. Едното е ефективна система на ДДС в Европейския съюз и второто е фискална консолидация и структурни реформи и съответно обмен на най-добри практики имаме, е, би трябвало да имаме голям брой участници, е, така че правилото е всяко изказване по две минути е, има карти за изказващите се. Е, щом ги е, попълните, ще се опитам чрез тях да управлявам времето за дискусиите. И според това, на кое място сте в картона, говори за място ви на изказване. И сега да преминем на, към първата сесия, която е на тема ефективна система на ДДС в Европейския съюз. В този семестър е, отговорността за общата политика и приоритетите се променят със всеки семестър и вероятно ще се променят е, е, значителна степен и в бъдеще. Много държави членки е, смятат, е, че това се намесва в почти всички области, е, в е, конкретните задължения и програми на страните. Е, те все повече така се налагат на, върху националните власти, но все повече се усеща демократичен дефицит, когато става дума за решения, които се вземат централно в Европейския съюз. Говорим за споразумение за, при закрити врата, препоръки от страна на комисията, след което много трудно се разбира кой е, взема решение по политическите цели и кой поема отговорност за тях. Така че сега ще е, приветствам с добре дошли е, е, ораторите на тази сесия. Филип Марини е първия, който е, е, е, председател на, Френс, на Комисията по финанси в Френския сенат, е, представители на датския парламент и е представители на унгарския парламент. Всеки от тях ще вземе думата за по 5 минути и ще направи изказване в рамките на 5 минути, след което ще преминем към въпроси и отговори и обмен на мнение. Господин Марини, заповядайте. Благодаря, госпожо председател наистина още по-важно е да проявим интерес към перспективите за подобряване системата на ДДС в Европейския съюз, но наистина постъпленията от ДДС е, са е, съществена част от нашите е, бюджетни ресурси в повечето държави членки. За Франция ДДС представлява близо 50% от чистия фискален е, е, приход е, от 500 милиарда евро за 12 година. С, чрез подобряване условията и борбата с финанс, фискалната измама ние е, бихме могли наистина е, да ударим по е, кръг, каруселните измами. 14 година, за 14 та година нашия парламент приема една разпоредба, в която ще дава възможност да се контролира е, и да се е, поставя под въпрос е, данните, които дадено, дадено предприятие представят в своите данъчни декларации разбира се, трябва да спомена и развитието на продажбите онлайн. Е, което е също един от начините за данъчна измама. Е, проверката, която бе направена миналата седмица, е, миналия месец от две мои колеги сенатори, те всъщност се отидаха на митническото бюро на летището Шарл де Гол. след това изпратиха съобщение до комисията. Е, то бе публикувано и по интернет и беше е, публи... стана публично достояние. Според него е, действията на митническата служба са общо взето ефикасни, ефективни е, в е, усилието да се е, борят с трафика на забранени продукти, нелегалната търговия с оръжия, но по отношение на данъчните измама на фискалните въпроси, все още има какво да се желае. Е, и по-специално защото контрола е ограни... са ограни... Е, ръцете са вързани на контролните органи от е, правилата, от нормативната уредба, от съответните експресни е, е, е, такси, които се представят от превозвачите. Е, би трябвало е, те да са много по-прецизни, отколкото от традиционните е, такси, колкото до почтенските, задълженията там са минимални и много трудно се проверяват, така че процедурата все още не е автоматизирана. Разбира се, бихме могли да констатираме е, в нашата проверка, че на Руаси, например, е, обема на е, в, е, прихваните средства е, е 5,5 милиона евро е, и но никакво връщане на средства не е било направено а, чрез а, от а, почтенските разходи. А, е, това е наистина една, е, един канал за изтичане на е, ДДС и във Франция в Франция, както и в доста страни на Европейския съюз тези вносни мита, които трябва да се налагат възоснова на попълнените данъчни декларации, дават възможност за разпокъсване на е, постъпленията, които е, особено е, се получават от продажбите е, онлайн и е, това улеснява до значителна степен е, измамите нашата администрация е, всъщност е безпомощна, не, не, не успява да се справя, тъй като е, повечето от тези е, интернет сайтове се намират в чужбина и нямаме никакви право на комуникации с тях. Това е наистина проблем, общностен проблем и се отнася и до други сфери, които, от които са свързани с цифровата економика прехвърлянето на средства от ДДС в момента на транзакцията е, е, би трябвало да става преди пристигането им на митницата за да може да бъдат ефективно събирани тези е, суми и да се за да е, стане ясно това, което се опитвам да кажа, искам да припомня още друг важен фактор, свързан с е, ДДС и това е е, прилагане на директивата от 12 е, февруари 2008 е, година, която се отнася до определене ставката на ДДС по отношение на електронните услуги. Както знаете, важна реформа е, Вашата реформа, която се състои в прилагането от тук нататък на е, ставката в страната на потребление, е, което ще влезе е в сила от 2010 година, но нашите колеги от Люксембург получиха един гратисен период до 15 година и един преходен период, който е доста благоприятен, който е до 2019. Е, това е, означава, че трябва максимално бързо да се, трябва да се приложи компромис от 2008 година за, е, към големите консуматори. Това са Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия, е, така че всяка, всяка година, ако го, говорим за различи, е, различните ставки в е, страните по производство, происход и страните по потребление, става дума за милиарди евро, които се губят. Ще приключа с това, госпожо председател като е, последната ми дума ще бъде, че нашата комисия през декември ще е, внесе резерва по предложената директива, която е, задължава държавите е, членки и предприятията да въведат стандарти, стандартизирани е, е, справки декларации. Благодаря. Благодаря. Това е голяма тема за пете минути. Аз през последния мандат изготвих един доклад, по който все още се работи. Сега господин Томас Йенсен, представител на датския парламент. Благодаря, добър ден. Благодаря за поканата да дойда тук и да споделя с вас как събираме ДДС и как се борим с измамата. Финансирането на публичните разходи зависи от приходите от ДДС, които представляват около 20% от общите приходи на държавата. Ние имаме много проста система. Има само две ставки 25% е, и 0%. 25% са за всички стоки и услуги. Е, това е една широка основа с изключение на някои сфери, например вестници, финансови услуги и найми, е, жилищни найми. Кой плаща ДДС? Всеки, който е независим предприемач в сферата на стоките и услугите, трябва да се регистрира по ДДС и подлежи на 25% ставка за ДДС. Всъщност, Задължително е да се регистрира а, човек по ДДС, ако има повече доходи от повече от 6500 евро на година, така че може всъщност да се приспада ДДС а, от тогава, когато дадено предприятие е, е данъчно задължено по ДДС. Ние разглеждаме данъчното бреме, имаме сравнително малък а, е, малък недостиг е, в събирането от ДДС. Това е малко над 2,5, на 13,5 милиарда евро е общия приход от ДДС. Комисията е извършила разлик, е, проучване на несъбраното ДДС. Ние разглеждаме в Дания един метод методологичен подход. В Дания е процента е 10%. И ДДС е добър пример за това как хората плащат своите данъци, налози и прочие а, става дума а, да, не се, да не се извършват измами, тъй като при нас стандарта на данъчните служби е доста висок и хората предпочитат да не извършват измами. Нашата система за ДДС е сравнително проста. А, но въпреки това могат да се случат грешки и може да има и известни случаи на измами данските граждани дават правилна информация на данъчните власти, но понякога има грешки и някои проблеми, които трябва да намерят решение. Ние гледаме еднолични а, фирми, които може да имат а, някакви проблеми с плащането на ДДС, а, докато големите компании обикновено си плащат а, данъците. Неплатения ДДС е, е по порядъка на 13%. За а, предприятия с по-малко от 12 служители неплатения ДДС е 3%, за по-големи фирми е около половин процент. Именно затова ние трябва много внимателно да разглеждаме различните случаи, за да можем да осигурим събираемост на ДДС за хазната. Плащането на ДДС, действителното плащане в сравнение с това, което следва да бъде платено на базата на балансовите отчети на страната е нещо, което ние разглеждаме. Хората сами трябва да си плащат ДДС. Има някои практически проблеми, които всъщност могат да доведат до грешки. Комисията е проучила причините защо защо а, има а, този неплатен ДДС. Ние имаме сравнително нисък процент на неплатен ДДС, тъй като още от средата на 60-те години на миналия век ние имаме системи, които а, модифицираме и усъвършенстваме непрекъснато и се опитваме нашето законодателство да бъде максимално просто. Всяка година прилагаме проекти, които а, включват посещения от данъчни служители до съответните предприятия, които им обясняват как точно да си изчисляват и да си плащат ДДС и анализират направените грешки. Има около 300 представители, които са обект на задълбочени проверки във връзка с плащането на ДДС. Ако подадените <clears throat> декларации по ДДС не са правилни, тогава данъчни служители ги посещават и им обясняват как да подобрят плащането и по този начин се опитваме да допринесем за по-коректното плащане на ДДС данъчното бреме по ДДС е най-високо в Европа. Може би е едно от обясненията за ситуацията в Дания е високата степен на регистрация. Ние имаме много добър регистр на предприятията, търговски регистр. И не би трябвало да подценяваме и една друго о, възможно обяснение, именно, че ние следим насоките на МВФ. А, имаме проста система с две ставки 0 и 25%. И в заключение искам да кажа, че ниската несъбираемост на ДДС се дължи на нашето желание да привлечем абсолютно всички приходи, които бихме могли към хазната и също така верижните измами, и така Руселни измами с обект на особено внимание. Отбелязахме инициативите, които се извършват на европейско равнище. Естествено, необходимо е е, сътрудничество между държавите за борба с измамите по ДДС. Именно затова ние е, се опитваме да прилагаме е, общото право. Това беше за ДДС в Дания. Благодаря, каза председателя. Имам една карта само за това, а, за изказване, така че всъщност съм малко по-щедра към ораторите. И сега председателя на а, Унгарски парламент, господин Януш Фереш. Много благодаря. Е, в съобщението си от 2011 година, декември месец, Европейската комисия очерта основните проблеми на режима на ДДС, а именно но всъщност преди да е, започне, бих искал да направя един коментар и да уточня че това също така бе представено на заседание на ЕКОФИН през декември месец 2013 година. Целта бе да се постигне възможно най-голямо опростяване. Ето за това бе обхванат и въпроса за паричните потоци и евентуалните отрицателни последствия върху тях. Следователно, тези правила за упростяване са изключително нужни. За съжаление, обаче много държавите членки настояват върху дългосрочно намаляване на ДДС ставката. Ставка, която е характерна само за тях. През последните години през последните години отчетохме наличието на много проблеми, които най-вероятно ще продължат да съществуват и за в бъдеще. Сега, по въпроса за по-солиден и стабилен режим на ДДС, наказание на измамите и по-добро обществено приемане на новият управленски модел. Това за нас е от първостепенна важност защото според едно проучване 12% от ДДС-то, което би могло да бъде събрано, остава несъбрано в Европейският съюз, държавите членки. В Унгария, например, през 2004 година загуби 10% от приходите си от ДДС. Това бе годината на присъединяването на Унгария към Европейския съюз. Същото се отнася и за останалите новоприсъединили се държави членки. С прекратяването, премахването на данъчните контакти, данъчния контрол, измамите всъщност се увеличават, включая верижните измами. Верижните измами, измами всъщност са нещо доста често срещано. За да се борим с измамите в ДДС, би трябвало да обменяме автоматично информация и да имаме политическа воля за това. За съжаление, за момента такава политическа воля не съществува и няма пряк достъп до фискалните документи на данъчните ведомства на държавите членки. Затова искам да повдигна този въпрос тук днес. По въпроса за, за ДДС и измамите, от които страда данъчната система, са реалност. Следователно, установяването на механизъм за бързо действие бе една стъпка в желаната посока. В Унгария, например, съществува специално специален отдел в ведомството, в данъчното ведомство, кой, който се занимава с големите клиенти. Това е ново създаден отдел, Именно това е начинът по който сме решили да се борим с данъчните измами. С, с създаването на различни специални канали, които да бъдат проследявани, като например насипните продукти или местните продукти или млечните и така нататък. Тези продукти, които най-много страдат от данъчните измами, всъщност отбелязаха напредък, защото на падна броят на измамите там. Това са областите на отпадъците и на зърнените хради. Тези два продукта бяха облагани с най-ниска данъчна ставка. И всъщност успяхме, освен това, и да намалим процента на неизплащаното ДДС. Стоките, които преминават от една страна в друга, след което се връщат в същата страна, за момента не, нямат добър документален а, канал за контрол и проверка. Смятаме, че е по-добре да има документи достатъчно достоверни, които да дават информация за продукта. Би било по-лесно да се проследяват документите, отколкото самите пратки. По този начин ще има повече проследяемост. Благодаря за вниманието. Благодаря. Ако някой иска да се запише за изказване, моля да използва розовата карта, която имате в папките си. И така, минаваме към следващият оратор, който е един от заместник председателите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Само да припомня, че сегашната система на ДДС, когато тя беше въведена в Европейския съюз, бе наречена е, преходна система. И тя си остана преходна вече за много, от много години – Надяваме се, че се някога ще, се, ще променим е, ще, е, принципа на е, дестинация с принципа по происход за облагане с ДДС. Но се опасявам, че това едва ли ще стане в следващите, в близките години. Ето защо в Европейския парламент е, и на ниво съвет току-що одобрихме, приехме един много мощен инструмент за борба с е, ДДС измамите и не само неплащане на ДДС и за обикаляне, но е, става дума и за програмата Фискалис 2013-2020. Тази е, програма Фискалис има две основни, е, два основни елемента. Първия се отнася до е, изграждане на информационна система с ударение върху е, връзките, комуникациите между Министерствата на финансите на всички държави членки – и втората част, втори елемент от програмата Фискалис, е, който според мен не се използва достатъчно, е именно обмен на, на опит е, на ниво работно ниво, на ниво персонал и на висши, ниво висши служители от Министерството на финансите на държавите членки. Просто за да се обменят най-добрите практики като като например как да се е, сложи край на избягване на плащане на данъци, фискална измама и други. Според мен националните парламенти трябва да обърнат повече внимание на тази програма. Тя може да бъде много ефективна е, за постигане на целта, която сме си поставили, а именно да сложим край на тези негативни явления – на които сме свидетели, за съжаление, в държавите членки. Благодаря. Бях е, твърде стрикна към е, докладчиците, защото смятах, че ще бъдем отрупани е, с заявки за изказвания. Сега ще дам думата на още един национален парламент. Това е на Долната камера в Полша, представител на Долната камера в, на Полския сейм и председател на е, финансовата комисия. Бил е, е бил, бил е и е, европейски депутат. Благодаря, госпожо председател. Системата на ДДС много често който е обект на злоупотреби и аз приветствам критичните бележки направени от преждеговорившите. В е, Полша 10 до 15% от всички данъчни приходи в бюджета са обект на измама, т.е. 4 до 7% от всички бюджетни приходи. Естествено, това означава голяма дупка в публичното финансиране, той изкривява конкуренцията. Това означава, че някои предприятия имат добро облагодетелствено положение, просто защото извършват измами. Системата на верижните измами се използва с фиктивни компании, които се ликвидират. Е, например, създават се търговски дружества, обикновено извън Европейския съюз, прави се удар и след това те изчезват. Например, в, в, в, в сферата на горивата този тип измами е много често срещан, затова ние трябва да координираме усилията си на равнище Европейски съюз. Мисля, че има няколко начина за борба срещу тази конкретна престъпност връщането на ДДС беше една система, която ние приложихме в Польша, особено в търговията с метални изделия което доведе до значително намаляване на размера на измамите. И това, което е важно също така, е да се осъществи добра комуникация по извършените измами. Когато се издаде фактура, например, трябва да се уведомят данъчните власти и цялата мрежа данъчни служби следва да бъде информирана. Това ще помогне за борбата срещу измамите. Също така е важно да се регистрират търговските дружества. Имаме добри примери от Чешката република. Може би има колеги от колеги чехи, които биха могли да споделят опит. Благодаря. Господин Велини, искате може би да направите коментари? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Като упоменах кон, кон, контрола, който сме извършили във Франция и дадох данни за това, всъщност имах предвид да подам тази информация на Европейската комисия, защото по мое мнение, за да има повече напредък в областта на контрола, за да се намалят пътищата, да се прекратят пътищата на данъчната измама, трябва да се действа на европейско правно равнище. И това бяха двете наши предложения. На първо място установяване на система на автоматично автоматична обмяна на информация между данъци, данъчното ведомство, митниците и контролният орган за електронна търговия. Това цели, например, отдръжка на ДДС в момента на, изра... на извършване на сделката, за да не се стига дори изобщо до данъчната служба. Подчертавам това предложение, защото е, една единствена държава не е в състояние да прокара това предложение, тъй като за момента то просто е неправно разписано, не е разписано в европейското правно законодателство. И за това Повдигам този въпрос, защото освен това секторът е с изключителна економическа тежест. Продажбите, електронните продажби в Франция, например, нарастват до степен такава, че е, двама от всеки трима французи ги ползват. 45 милиарда евро е, например, годишният оборот на тази електронна е, търговия. Ако не се умеем да пригодим нашето законодателство към тази действителност, няма да успеем. Можем да налагаме ограничения, но тези а, ограничения няма да повлияят в желаната посока. Непрекъснато нараства м, значението на електронната търговия и няма как това да не се отрази на приходите от данъци. Благодаря. I understand. Um, so we have, a, Mr. wishes to speak now. Господин Бенеши, иска да вземе отношение? Е, добре дополедне, дами и панове. Добър ден, е, дами и господа. Аз ще говоря на чешки. Искам съвсем накратко да от говоря на е, колегата ми полския парламент, който всъщност е, ни провокира да е, вземем отношение. Аз съм председател на Комисията по европейски въпроси в Чешкия парламент, но нямам преки отговорности, свързани с данъчната политика, но мога да уверя полския си колега, че новото чешко правителство, което всъщност е в процес на сформиране, скоро, надявам се, е, ще бъде гласуван на състава на правителството в парламента. Е, та това правителство, е, надявам се, е, ще е решено, ще прояви решимост борбата с данъчната измама и по-конкретно данъч, измамите с акцизи върху алкохола. Чешката полиция вече постигна значителен успех в борбата с данъчната измама по, в областта на потребителския данък. Така че работим много сериозно по този въпрос. Е, допускам, може и да греша, е, но това е, което имам да кажа. Имахме въпроси и към комисията. Може би, ако са готови, биха могли да отговорят сега, но първо ще дам а, е, думата на господин Янос Ферес, който има а, е, още допълнителни бележки. Благодаря, че ми давате думата, госпожо председател. От една страна, да кажа, че съм съгласен с предложението, което направи сенатора – но тук не става дума само за търговията онлайн. Трябва да помислим по-общо за автоматичния обмен на информация между ведомствата в отделните държави членки. И неизменна част от това трябва да бъде следното. Държавите членки да могат да имат достъп до данни, съхранени в е, е, базата данни на други държави членки, на ведомството на друга държава членка, свързано с тези е, с електронната търговия и измами. Защото ако погледнем е, компютърната система в държавите членки, там ще се съдържат много повече информация, отколкото се обменя, отколкото е достъпна е, за други държави членки. Така че също искам да се присъединя към казаното от полския колега. Техния опит е, мога да потвърдя, защото ние в Унгария имаме същия опит. Е, ние сме е, се блъскали със същите проблеми. И смятам, че е изключително важно да направим обща оценка на обратното на за обратното начисляване. Трябва да го въведем върху категория продукти и е, общо да помислим как може в резултат на въвеждане на е, това обратно начисляване да, как това се, да, да, да се е, отнесе към продуктите на металургията, и е, сега може би е, данъчна измама започва, се корени в е, е продукти е, е, е, от скрап или металургия, но нататък се прехвърлят на други. Е, трябва да го превърнем в обща практика този обмен на информация и да я разпространим, да е, обхванем всички е, фактори на пазара. Е, защото е, трябва да помислим за е, достъпа до пазари, когато говорим за отделни компании или е, предприемачи. А това може да стане като се претегли опита на отделните държави членки и след това вече възоснова на този опит да се създаде съответно законодателство. Да, както споменах по-рано, аз изготвих доклад по време на предишния мандат на парламента, в който бяха разгледани много от тези възможности. Имаше механизъм за обратно начисляване на данък в редица държави. това е малко трудно, когато се прилага повсеместно, но се питах дали в контекста на верижните измами, сега, след като имаме вече толкова много компютеризирани системи, дали може да се мине като към една система, която да отчита трансграничните трансфери, и е, важно е да се знае дали имаме наличната технология, за да решим а, е, този пропуск. А, е, това, което каза френския колега по въпроса с фрахта. А, е, например, тогава, когато а, а, когато служителите на границите станат твърде настойчиви, тогава всъщност се нарушава правото на свободното придвижване на стоки и услуги и тогава вече трябва да а, отпуснем мерките. Аз предупредих комисията, че ще ви поканя да споделите становището. А, така че следващия дебат а, започва в 10.15. Ако искате, може все още да се изкажете по въпроса, но сега ще дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да внеса няколко а, отговора на въпросите а, във връзка с това, което ние наричаме а, цифровата економика която всъщност се състои от два клона. От една страна това, за което говореше сенатора Марини, а именно поръчка на стоки по интернет и тяхната доставка. И всъщност ние, това е практиката, на теледоставки и е онази част, която е свързана с трети страни, което е задължение на митническите власти, на граничните власти. Много е трудно да се проследяват малките пратки, тъй като те са милиони всеки ден. Именно за това комисията Започна едно проучване от преди месец-два. Очакваме резултатите в средата на тази година. За да откроим законодателната рамка, ние установяваме, че има различни измами, установяват се търговски дружества в трети страни, има франчайз има различни форми, които на, на сделки, които са освободени от ДДС, т.е. следователно не би трябвало да се да се контролират тези, да, да се потискат тези сделки, но как могат да бъдат контролирани? Сенатора Марини а, каза това, може би събирането на данъка на източника е едно решение или чрез посредници за събирането на ДДС. Втората част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 а, а, тогава, когато говорим за електронни услуги, радио и телевизионно разпространение, значи би трябвало те да подлежат на данъчно облагане в държавата, където те биват потребявани. Беше, бяха, преве, бяха включени компютърни а, компютърни методики. В Люксембург беше предвиден, бяха предвидени данъчни марки, мерки и в Люксембург се предвиди Значи има а, за първи път в историята на ДДС в, в общ местно равнище една държава членка събира ДДС за друга държава членка. Т.е. държавата, където е установена фирмата, събира ДДС а, за а, държавата, в която се намира крайния потребител. И въпросът, който се задава, е всъщност свързан с третите страни. Имаме система за обслужване на едно гише, особено за третите страни, но тази система е а, доброволна и не се използва от всички. При това има значително избягване на плащане на данъци от страна на третите страни или от доставчиците на електронни услуги, които не плащат общностен ДДС. Ние изготвяме документ, който ще бъде представен в съвета за започване на преговори с трети страни, особено с основните партньори и с Европейския съюз. Що се отнася до цифровата економика, един друг въпрос, е свързан с сътрудничеството по измамите. Ние в Европейската комисия мислям, мислим, че държавите членки имат достатъчни инструменти за борба срещу данъчните измами, за борба срещу а, данъчните измами и с, с нарушенията. Съществуват законодателните инструменти. А, това, което липсва понякога е волята на държавите членки. Има една структура, която се нарича Еврофиск, която дава възможност за <clears throat> бърза обмяна на информацията, но това не действа така добре, както нас ни се иска. Тоест трябва да се подобри сътрудничеството от страна на държавите членки, комисията предостави инструментите, но държавите членки трябва да ги използват. Един повдигнат въпрос беше за повдига, връщането на разходите. Естествено, има верижни измами а, и на на общностно равнище е, това се основава на освобождаването от данъци Комисията представи едно съобщение, което беше подър... под... получи поддръжка в Европейския съюз а, относно данъчното облагане на вътрешно общностните транзакции. Разглеждаме някои конкретни случаи, но не можем да представим панацея, защото системата на автоликвидиране всъщност създава други проблеми, всъщност тя само измест плащането на ДДС по посока на крайния потребител. Е, имаме фрапантен случай от щатите за данък продажба. нивото на измамите в щатите от порядъка на 30-40% Именно затова ние обсъждаме е, един дефинитивен режим ДДС, работим с държавите членки, с група от 40 експерти, които съветват комисията, опитваме се да намерим три възможни решения, но системата на общностния ДДС, която беше приета в 79-та година, а, всъщност вече устаряла а, от гледна точка на а, бизнеса днес и тя а, не може да отговори на е, електронното управление. Ние сме изостанали от някои трети страни. А, а, да, данъчната система за ДДС беше приета в 67 година, а сега вече 28 държави членки трябва да се обединят около едно общо решение на проблема ДДС. Трябва да предложим, да направим предложение, да го внесем в съвета и да постигнем консенсус. Трябва да има единна декларация, споделяме казаното от представителя на Френския е, Сенат, е, свързали сме се с правната служба на съвета във връзка с субсидиарността и други проблеми за каузалните връзки. И там се казва, че колкото са по-сложни декларациите, толкова данъчните измами и неплащане събирането на данъци, защото това са различни неща, толкова по-голяма. Защото сложността на системата ДДС всъщност поражда подобни проблеми. Господин Йенсен посочи и подчерта простотата на датската система, тук а, трябва да се обмисли а, и ще го обсъдим заедно с държавите членки. Тук ще спра. Благодаря, че ми дадохте думата, госпожо председател. Много благодаря. Сега ще дам думата на Александра Деменцополус. Мисля, че изчерпихме до момента темата, така че продължаваме. Благодаря, госпожо председател. ДДС представлява един от основните данъчни приходи за държавите членки на Евросъюза. Системите обаче са много различни и понякога оставаме с впечатлението, че всичко свързано с презграничните сделки е много трудно и много скъпо. Последствията от, европе... от кризата, от която страда Европа през последните години, не дава възможност да се покачи данъчният приход, защото не могат да се качат данъците нито на гражданите, нито на фирмите. Не могат, в смисъл не е желателно заради кризата. За това, тъй като не можем да действаме с лоста на директните данъци, тръгваме към недиректните данъци. Но пък това на свой ред ускъпява продуктите и намалява потреблението. В Гърция, например, около 10 милиона евро са загубени като възможна печалба, а пък тази цифра в Европа възлиза на 100 милиарда. И така, с оглед на данъчната политика и нейната сложност – сложност, породена от различията между държавите членки, се отразява всъщност на броя сделки между държавите членки. Това е трудно, понякога непостижимо, защото няма начин да бъдат изравнени различните данъчни системи. Така че ако имаме една единно прилагана данъчна ставка, това със сигурност ще опрости нещата и ще намали цената на осъществявания контрол в областта на културата. Например, бихме могли да приложим по-малки данъчни ставки. Това е едно предложение. Освен това, може да се договори и обща, общност на данъчна ставка в съответствие с определени критерии. Сега, решението на комисията да представи един общ формуляр за подаване на данъчна декларация в случая на ДДС е изключително добра идея и това със сигурност ще се живи през граничната търговия. Друг пример имаме в тази посока, който даде много добри резултати в Гърция, е, например, премахването на годишната декларация. Намерени са и други мерки, други мерки в областта на банковото дело за упростяване на процедурата при плащане на трансгранични транзакции. В Гърция също така се цифровизира подаването на документи за ДДС и това се отразява на счетоводното обработване на документацията и изчислението на риска. Гърция съдейства с останалите държави от Европейския съюз, защото ясно си даваме сметка, че колкото е по модерна системата на ДДС, тъй като сегашната е от толкова по еднородни ще бъдат процедурите по-лесни за следване. Целта, разбира се, е борба против данъчните измами и укриването на данъци. Намираме се в времена на криза, данъчни ограничения. Следователно, борбата срещу кризата и, данъчното, и укриването на данъци е не само въпрос на борба с измамите сама по себе си, а има и политически, социални и данъчни последствия, тъй като се оздравяват общ, обществените финанси. Благодаря. Благодаря. Имам още една заявка. Господин Верер. Yeah, okay, right. The Floor is yours. Имате думата. Бих искал да ви кажа, да ви е, кажа няколко думи за Естония и нашата система на ДДС броя на изключения е много ограничен. Ние използваме стандартната е, декларация преди всичко. Много е сходна на датската система, нашата система. Но разбира се, имаме е, пропуски, свързани с ДДС и е, има проблем за решаване, така да се каже. Искам да задам един въпрос. В Зелената книга са дадени различни модели за това как е, по-добре, да се постигне по-добра събираемост на ДДС. И повечето, един от моделите е, се отнася до е, предаването, предоставянето на информация в реално време от една ведомство на друго. И Поставям въпроса, защото естонското правителство предвижда създаването на един модел, когато става дума за над 1000 евро, информацията да се предава е, е, автоматично до данъчния орган, когато дължимата сума е над 1000 евро. Та въпросът ми е как е, комисията с проучванията, е, които е, е направила Зелената книга за ефективността на този, тези модели, каква е констатацията? Бих искал да зная какво до какви изводи се стига по отношение достъпа на държавите членки до базата данни на други държави членки. Питам, защото нашето правителство е, се замисля такъв модел, та искам да разбера докъде е стигнала комисията с проучването си в тази е, насока и е, до каква степен се очаква да бъде ефективен този модел. Благодаря. Още двама две заявки за изказвания, след това комисията. Е, мисля, че е, всички нас е, вълнува този обмен на информация, а именно съобщаването на данни, комуникация в реално време. Имате думата. Има още две дребни неща, ако искам да кажа. Искам да реагирам на казаното от комисията. Вие говорите за принципни проблеми, свързани с системата на връщане на ставки, но не можем да игнорираме факта, че това е средство, което се е използвало за спиране на е, измамите с, с ДДС. Всъщност разликата е в практиката. И на второ място искам да реагирам на вашия коментар тогава, когато говорихме за свободното движение на стоки в Европа. В при някои продукти, при някои стоки, ние проследяваме движението на подобни стоки, в общи линии обаче, в рамките на една страна, ако погледнем приходите от ДДС, е, се вижда, че измамата е около 10%. Т.е. тук не говорим за повторен митнически контрол, е, ние говорим за проследимостта на стоките и за да може да се намали това явление, което има вредно влияние в Европейския съюз. Председателката, благодаря. Госпожо председател, е, бих желал първо да благодаря на коми... представителя на комисията за съвсем конкретните неща, които той каза. Искам също да кажа, че темата, която разглеждаме днес, наистина според мен е типичен случай, по който дебатите между националните парламенти, Европейския парламент ще бъдат полезни, тъй като ние се намираме в сферата на общностното законодателство, което обаче се прилага на национално равнище. Имаме редица конкретни случаи, които следва да бъдат анализирани, коригирани така че аз бих казал, че по един или по друг начин би могло в резултат на обмяната на мнения тази сутрин да поддържаме връзка помежду си по борбата срещу данъчните закони, по данъчното законодателство, по данъчните практики, което може да доведе до връзка между между съответните компетентни комисии в Европейски парламент и в националните парламенти, защото чрез подобна размяна на мнение може наистина да оживим този е, интерпарламентарен процес чрез реципрочни действия между националните парламенти и е, Европейския парламент. И накрая аз искам да кажа, че е много добре е, е, отчитам значението на това, което беше казано, единната данъчна декларация, разбирам много добре целта на е, на информ, данъчната информация, данъчната декларация. А, трябва да се опрости системата. Ние във Франция имаме 26 системи на данъчна декларация а, трябва да се отчете също така принципа на субсидиарност. Това е всъщност една експериментална тема все още и аз съм готов да бъда убеден от всякакви рационални идеи. Искам да кажа, госпожо председател, нашия датски колега, че тази система а, о, на нулева ставка и ставка 25% е оптимална според мен. Тя е една много добра система и а, за разлика от много идеи, а, а, които циркулират в моята страна, това не е а, несправедлива система, това дава повече гъвкавост, да може да се съсредоточат средствата в, в публичната сфера и аз винаги с удоволствие а, слушам а, за датския опит. Председателката и така. А, ние вече нямаме много време. А комисията би желала да отговори в писмена форма, по трансграничната информация. Ние ще може да изпратим тази информация на евродепутатите. По отношение на бъдещото сътрудничество, това е нещо, което трябва да проучим в следващия мандат. Определено знаете, че в този мандат нашата комисия произведе много законодателни актове, но ние с удоволствие бихме работили по конкретни теми. Може би е, не е невъзможно да организираме една група, която да работи по данъчното законодателство и чрез видеоконференции да може да се свързваме с, с парламентаристи от националните парламенти, особено в ранните фази, когато е необходима а, им, размяна на информация. Аз няма да отговарям за това, но просто лансирам тази идея, за да може секретарията да го предаде на следващата комисия. Сега преминаваме към второто заседание, а именно за данша консолидация, структурни реформи, обмяна на най-добри практики. Вие знаете, е, годишния обзор на растежа за 2014 година работи за подобряването на растежа и конкурентоспособността. на Държавите членки ще трябва да продължат да изпълняват структурните реформи и да консолидират публичните финанси е, в е, новия цикъл семестриален цикъл. Трябва да се види как трябва да се съчетаят структурните реформи, политическия подход, политическия подход, как държавите членки могат да предоставят стимули в държавите членки, каква методология съществува за установяването на неинфекционни неефективни фискални разходи, да се проучат най-добрите практики, които съществуват в държавите членки. И сега тук ще сменим ораторите, които ще дойдат тук при мен на трибуната, може би е, да обявим 2-3 минути почивка. Унеси това, с които искат да се изкажат, моля, максимално бързо изпратете заявка на формуляра, който или бял, или Росов. Е, две-три минути давам за това да пренаредим тук състава на трибуната. И така, нека да преминем към размяната на най-добрите практики. Отвън може да си сипете кафе. Приветствам ораторите. Е, първо госпожа Кора Ван Нойвенхаузен Вебенга, представител на Холандския парламент и господин Висента Мартинес Похалте. Те ще започнат с поделяне на опита си и становищата си по въпроса. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. След 5 години с ограничен или негативен растеж, сега посоката се обръща в Европейския съюз. Економическата прогноза на статистическите институции показват белези на възстановяване за Европейския съюз като цяло. Това възстановяване, тази тенденция трябва да се поддържа. Държавите членки трябва да се ангажират, да засилват, укрепват бюджетите си и економиките си. Всяка държава членка има своята специфика, и съответно предизвикателства и проблеми. Възстановяването на европейската економика трябва да е, се е, опира на е, решения индивидуални. Конфекцията не помага все всички по различен начин чувстват. Нашата страна също усеща последствията от кризата. Безработицата е относително висока. Освен това, населението застарява, което създава дългосрочни проблеми, ако не направим нищо сега включително и да реформираме здравеопазването. Холандия. В Холандия трябва да се реши проблема с високите цени на жилищата и затворния пазар. Националният дълг се увеличава и е, е, е, са нужни реформи, за да гарантираме е, покупателност това се отразява на живота на гражданите. Ето защо задачата на нас, граждани, на политиците, е да обясним на гражданите защо тези е, сурови и трудни реформи са в техен интерес. Най-трудно е да се получи подкрепа от гражданите за необходимите реформи. Искам да споделя двете най-добри практики в е, Нидерландия, е, които, по които има широко съгласие. Е, това е, широките споразумения и, децентрализацията. Напоследък постигаме споразумения между правителството, работодателите, работещите и гражданското общество. Това с погодби за пенсиите, социалните служби, жилищното настаняване и здравеопазването. Опитваме се да постигнем баланс между широка подкрепа за реформите, темповете на тези реформи и економическа стабилност. И второ, където е възможно, е, е, гледаме да проведем е, реформите на най-низко възможно публично равнище, т.е. най-близо до гражданите. Например, изпълняването, осъществяването на наша нова система за грижи за младите е децентрализирана до ниво община. Това гарантира е, с оглед развитието на нашите деца, е, фактори като е, околна среда, жилища, образование, спорт, безопасност, така нататък се, се решават много по-ефективно. Общините имат отговорност и за изпълняване на наша дългосрочна политика, социална политика, защото в крайна сметка те са тези, които знаят най-добре какви са нуждите на хората. Сега ще продължа с няколко бележки за ролята на Европейския съюз и как може е, ЕС да стимулира реформите. Вътрешния пазар е в сърцевината на Европейския съюз. От жизненно важен интерес за Холандия е, е този пазар. Много работни места в Нидерландия е, зависят от него. Добруването на Европа се отразява на доброването на Холандия. Едното зависи, нашето благополучие зависи от това на Европейския съюз. Ето защо мнозинството от в парламент Комисията на Холандия е, смята, че економическата конвергенция е необходима. Въпреки това, е, Камерата на представители смята, че прилагането на реформите си остава национален приоритет национално правомощие. Отделните държави членки трябва сами да е, правят политическия си избор, учитайки е, е, лични, интереса на националния интерес. В подготовка на последния съвет, Европейски съвет, представителите на Холандия спориха задълбочено по укрепване на координирането на економическите политика. Това беше дискусия за договорните отношения и възможността за прилагане на механизмите на солидарност. В този контекст Холандската камера на представителите призова правителства да отхвърлят въвеждането на е, правни, задължително правни е, договорни отношения по, във връзка с економическите реформи и във връзка с механизмите за солидарност, ние е, е, сме съгласни с ориентацията, която пое е, е, Европейския съвет. Е, не би трябвало да има задължение за държави членки, които не желаят да участват в задължителни е, е договори. Това трябва да бъде, е, тези договори трябва да се превърнат в е, средство за изравняване на приходите, на доходите на гражданите и трябва да бъдат по осмотрение на държавите членки. Разбира се, сигурна съм, че дискусията по тази тема ще продължи, защото това са открити въпроси, но времето ми е ограничено. Благодаря за вниманието, очаквам дискусията. Благодаря председателката. Сега господин Веченце Мартинес от Испанския конгрес. Muchas gracias. Много благодаря. Благодаря за предоставената ми възможност да взема участие в тази конференция. И искам да ви разкажа успешните мерки, прокарани в Испания през последните две години. Смятам, че на първо място е много важно да се хармонизират економическите политики на държавите членки, за да се постигне економическа кохезия в еврозоната. Кризата показа, че еврото не е необратимо и поддръжката зависи, това дали то ще продължи да съществува, зависи от равновесието в държавите членки. Изключително е важна економическата политика на Европейския съюз, особено що се отнася до компетенциите, до прерогативите на Евросъюза. Но не бива да забравяме и необходимата координация между държавите членки, за да се постигне економически ръст. Задачата на държавите членки, дейността на държавите членки са важни за общия резултат. И в този смисъл Комитета по економическо управление играе важна основополагаща роля. От началото на кризата, както държавите членки, така и страните от еврозоната прокараха различни мерки, подписаха различни споразумения, чиято крайна цел бе заздравяване на економическия и паричен съюз и предотвратяване на бъдещи такива кризи. Необходимо е обаче да напредваме заедно и в областта на економическата политика в смисъл на единен контрол на финансовите институции и на предприятията във всяка една от държавите членки. На 13 ноември Европейската комисия представи проучването, годишното проучване за економически ръст. И това всъщност постави началото на европейският семестър 2014 година. Петте приоритета, които се упоменават там, са удачно избрани. Това е пътя. Сега трябва да вървим по него обаче. В Испания отговорът, който дадохме на започната през 2007 година криза, бе ограничения и намаляване в крайна сметка на конкурент конкурентоспособността. Това се отрази на обществен дефицит, стигащ до 10% и структурно измерено до 7%, както и с масова безработица надхвърляща 25%. Трудностите на пазара и кризата на държавния дълг покачиха рисковите премии които достигнаха до неудържими, галопиращи нива. Единственото разрешение на този проблем се оказа създаването на план. След изборите през 2011 година, в резултат на които Народната партия има стабилно мнозинство в парламента. По този начин се започна намаляването на публичния дефицит и създаването на политика, която гарантира конкурентноспособността. Държавната администрация, пазарите на стоки и услуги, образованието, данъчната и финансова система бяха оздравени и преструктурирани. Това позволи на Испания, както вече казах, да покачи е, конкурентноспособността си и да престане да застрашава стабилността на Евросъюза и на еврозоната. Освен това, перспективите за растеж през 2004 година се подобриха, както вчера чухме от Международния валутен фонд. Испания вече не е в рецесия. През, е, последния, през последното три месечие се отбеляза 0,3% покачване на междубанковия кредит. Рисковата премия падна под 200 базисни пункта. Инвестициите, чужестранните инвестиции се удвоиха. Приходите от внос също нараснаха с 6%, безработицата падна. И така, държавите от, е, зоната, от еврозоната трябва да вървят в същата посока и да следват този испански пример. Данъчното консолидиране – е една от възможностите за намаляване на обществения дефицит и неговото поддържане на около 3%. Не бива да смятаме, че еврото просто гарантира равновесие в растежа на държавите членки. Това не е така. Доказано е. Испания вярва, че опита, който натрупахме по, в тези времена на криза, трябва да ни покаже, да ни научи, че трябва да сме по-стриктни, економически и по-смели в структурните си реформи. Аз не смятам, че европейското економическо бъдеще е застрашено. А ако вършим добре работата си, разбира се, че можем да постигнем растеж всички заедно държавата на социалните придобивки по социалната държава е друга гаранция за постигането на този напредък. Европейските политици вървят в желаната посока заедно и това е друга, трета, допълнителна гаранция за растеж и просперитет на нашия регион. Благодаря. Благодаря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 Uh, Благодаря. Все още се опитвам да убеда повече хора да направят заявка за изказвания, но давам думата сега на представител на Европейския парламент Теодор, който е много активен в това отношение. Благодаря, госпожо председател. Е, бях министър на финансите на Румъния и като такъв е, съм договарял няколко споразумения за преструктурирането на е, румънската економика с МВФ по това време. Напълно съм съгласен с това, което казах колегите пред мен. Всяка държава е отделна сама за себе си. Има своята специфика но политиците изглежда не разбират, че когато закъсаш, когато економиката на една страна закъса, губиш е, конкурентоспособност, затъваш в дългове и трябва да реформираш, е, трябва да е, правиш промени, а това е болезнено. Няма начин да се, да се избегне този процес на адаптация и реформи в Европейския парламент на ниво европейски институции идеята беше да се прояви солидарност, но тя да е обвързана и с съответната отговорност, защото проблема за всяка програма за реформи е да се даде на държавата необходимото време, за да въведе мерките, с които да възстанови своята конкурентоспособност. Освен това, кредиторите би трябвало да отпуснат е, достатъчно време на държавата, въпросната държава, да може да постигне този баланс между е, ангажиментите за плащане от една страна и възможностите реалните за плащания. За съжаление, този процес, който отне редица години, някак си не проработи както трябваше. Не успяхме да оценим правилно капацитета за плащане на съответната страна и изискванията за преструктуриране на е, тези плащания и разсрочването им понякога, разбира се, този процес трябваше, трябваше да се правят корекции в ход. Трябваше да се е, правят нови, е, вземат нови заеми. Може би сте забелязали, че цялостната дискусия, която водихме по този доклад в Европейския парламент, направено от тройката, проблемите с зачитане проблемите на суверенитета, демокрация и така нататък е, изникнаха. Хубаво е, че говорим за тези неща, но не трябва да забравяме, че една страна, която не може при разумни условия да е, сключва договор за заеми, трябва да се адаптира, трябва да се реформира. Благодаря. Сега представители на Испанския конгрес Петро Сара. Е, е, Много благодаря. Накратко. Искам да кажа следното. Аз съм притеснен а, от а, това, което назоваваме японизация на европейската политика. Какво е важно тук според мен? На първо място структурните реформи трябва да са съвместими с економическия цикъл на всяка държава, съвместими и с данъчното консолидиране. Например, ако има реформа на трудовия пазар, както се случи, например, в моята държава Испания, реформа, която направи по-ефтино уволнението и намали заплатите, това определено нарушава данъчното консолидиране. Затова трябва да държим сметка за съществуването на такива обстоятелства. Всички мерки, всички политики могат да са насочени към преодоляването на кризата, но някои мерки могат да се отразят на данъчното консолидиране. Затова трябва да изчислим, да преценим кога е най-удачният момент за всяка една от мерките. И тази идея не е моя, това е, е линия на поведение и на Международния валутен фонд. Той подчертава тези обстоятелства и разписва добри практики за това как да се работи, че резултатът и ефикасността да са максимални. Бих искал, например, да се говори по-скоро за средносрочни програми за данъчно консолидиране, които да са реализируеми. Да не мислим толкова за разходите, а и за приходите. И при това този анализ, това говорене да се извършва от независими организации, а не от правителствата. Трябва парламентът да има мнение, не само да се слуша мнението на правителствата. Това ще се окаже благоприятно на данъчното консолидиране. Например, за миналата година мога да ви дам няколко данни. 3,8 за 2013 година. Тази бе цифрата за е, миналата година за ръст. С, е, с, за дефицита всъщност, извинете. В крайна сметка дефицитът се оказа 10. 1,5%. Или пък държавния дълг, който се покачи с приблизително 23 пункта от БВП за последните две години. Ние мислехме, че това покачване ще бъде 30 пункта. Смятам, че в момента живеем момент на промяна. И това ме радва. Радваме, защото добре си вършим работата, но искам да кажа, че има повече от един начин да се вършат нещата добре. Благодаря, госпожо председател. Uh, Благодаря сега от датския сенат господин Ван Линден. Уважаема госпожо председател, в държавите членки а, се създава впечатлението, че 3% идват от Брюксел. Всъщност това идва от държавите членки, които решиха, че прилагането на 3% 3% за растеж, стабилност и конкурентоспособност представлява най-добрия подход. И аз мисля, че ние трябва да бъдем много внимателни. Би трябвало да бъдем предпазливи. Не трябва да създаваме на гражданите впечатлението, че се нарушава националния суверенитет на държавите. Това е нещо, което самите държави са определили това а, означава, че държавите членки би трябвало да направят своя избор в рамките на тези 3% ние говорим, независимо от това дали говорим за правно обвързващи договори или не. Това е политически ангажимент и за в бъдеще държавите членки не а, спазват правилата. Ако това стане, това ще бъде за сметка на други държави членки. Трябва националните парламенти да работят съвместно с Европейския парламент, трябва да се изпълняват поетите ангажименти от страна на държавите членки. Когато говорим за до суверенитет, това е много чест дебат в държавите членки, но той е поставен на неправилна основа. Какво означава това? Гражданите трябва да знаят, че ние вземаме решение и това решение е въздейства върху онова, за което говорим в държавите членки. Например, ако говорим за търговска политика или за валута, трябва да бъдем много внимателни, да не наливаме вода в мелницата на популистите, защото държавите членки всъщност са се отказали от нещо, защото са решили, че това решение е най-добро за бъдещето на Европа и за бъдеще на техните граждани. И в рамките на тези а, ограничения, ние имаме известна гъвкавост и трябва да сме сигурни, че тогава, когато говорим за зачитане на суверенитета, да не създаваме впечатлението, че сме господари на собствените си действия, защото ние сме взаимно свързани и взаимно зависими в Европа. И а, мерките предприяти в една държава се отразяват върху другите държави държави. Именно затова са добри тези срещи между национални парламенти, <clears throat> за да може да се споделят отговорностите за в бъдеще. Благодаря. Благодаря. А сега от Европейския парламент Санчес Пресейдо. Много благодаря. Аз бих искал да говоря за най-добрите практики и всъщност да поздравя Висенте Мартинес по халте и анализът, който той направи на ситуацията в Испания. Когато говорим за обмен на добри практики, трябва да подчертаем това, което до момента не е било подчертавано. На първо място държавите членки в момента имат повече възможности да реагират на предизвикателствата, които стоят пред тях. Когато им това могат да го постигнат, когато има вътрешно съгласие, ангажимент и политическа воля от страна на управниците. Не бива просто да се говори как почна, откъде тръгна кризата. Кризата можеш да се избегне, така мислим сега, с повече парични и валутни механизми, повече единение. Искам да подчертая, освен това и факта, че Испания е страна, държава, която реагира експанзивно чрез експанзионистични политики на кризата, но това се дължеше на поети ангажименти в групата Г20. Така че данъчна данъчната политика, която проведе Испания, бе резултат от международен поет ангажимент. Сега, международно поетите ангажименти трябва да се зачитат, защото това е начинът по който действа съвременната взаимосвързана економика. Искам сега да предложа да оценим по достоинство случилото се през последните месеци и това, че в Испания вече няма рецесия. Тази рецесия обаче бе само предизвикана от политиката, от не винаги смислената политика, водена от страна на Европейската централна банка. От края на 2011 година в Испания се отбелязва най-страшната рецесия на страната от времената на Испанската гражданска война. Разбира се, че имаме цели, поставили сме си цели в областта на държавния дефицит. Можем даже да не спазим изискванията на пакта за е, растеж и развитие или пък Европейската стратегия 2020. Това са реални опасности. Затова мисля, че е рано да се е, радваме и да отбелязваме успех. Защото е неуспех факта, че сме на път да загубим цяло поколение. Най-важното е честността. Честността и дублеста да се представят фактите на, на общността, такива каквито са. Така че няма защо само да се самопоздравяваме с приказки. Данъчната политика, социална и административна политика с цел сближаване. Това са целите, така както аз ги бих определил. В е, данъчен план държавите член, членки трябва да се реорганизират. Това първо и второ. Не трябва да се цели само ръст. Трябва да се цели ръст, който да позволява данъчно консолидиране. Това се случва в някои държави членки и трябва да изравним нашите критерии с критериите на други съседи от отсрещната страна на Атлантика. Сега, нека да не забравяме, че имаме механизъм за спасителни механизми мерки. Целта бе до 2006 година да се задейства. Продължава ли тази цел да бъде реализируема? Не смятам, че банките трябва да бъдат приватизирани прекалено бързо. Това ще се отрази на и без това дълбоките последици, носени от данакоплаците. Сега структурните реформи. Структурните реформи, всички казват, трябват важни са. Но те трябва да са предвидими. Решенията трябва да се взимат и да се поддържат, а не с всяко следващо правителство да се променя законодателството. Освен това, на европейско равнище трябва да се предвиди е, рамкова възможност за финансиране. За съжаление, все още не се говори в Европа по тези въпроси. Реформите са важни, но тези реформи трябва на първо място да създават трудови места, а не да ги разрушават. Целта е да има работа. И формулировките, празните думи ще бъдат още по-вредни трябва да има минимални социални стандарти на европейско равнище. Административната реформа сега на последно място. Тук на първо място е важно политическата договорка, политическото споразумение. Благодаря. Е, е, извинявайте, че е, така малко агресивно подходих, но трябваше да с две минути да, да се вместите в две години. Остава ни време, но не бих бих искала да ощете някого, така че ще се опитам да възможност на всички. Сега Едвард Циклуна, който е финансов министр на е, Малта и бивш член на тази комисия, е, ще му дам думата. Едвард има думата. Благодаря, госпожо председател аз е, говоря е, от, в качеството си на министър, не предишната си роля, е, когато съм се говорил в пленарна зала като депутат. Сега, легитимността на тройката. Мисля, че тук се смесват редица въпроси, които трябва да се разглеждат отделно, ако искаме да имаме ясна картина за нещата. Първо, според мен, въпросът дали са допуснати грешки и това е... Тук не е важно дали МВФ е, или в или извън тройката е, са направени. Защото ако е, ударението, ако, е, ако прогнозите била твърде оптимистична по отношение на, на, на економиите и спада в дълга, всъщност цялата история на, на МВФ е с такива държави, във всички случаи те са успели е, просто защото е бил е, обесценен, девалвиран обменния курс и са успели тези държави да компенсират вътрешните економии с е, външна, е, така, външен економически растеж. Това не се отнася обаче за еврозоната като цяло. Така че всичко това, включително и е, липсата на социална е, така, е, загриженост за е, последствията от безработицата и подобни други подобни въпроси, всичко е, това е, беше безпредседентно и ако са допуснати грешки, то е защото не сме имали опит. Е, в световен мащаб не, не, не сме имали опит и економистите не, не можаха да предложат верните решения в подходящия момент. И не трябва да смесваме е, тези, такъв род грешки с това дали, въпроса дали тройката е легитимна е, структура или не. И второ, въпросът, е, че е, една страна от еврозоната губи контрол е, върху международни институции в САЩ. Става дума за международна институция, в крайна сметка. Губене на контрол в една задължняла държава, която е близо до неплатежоспособност. Това може да се случи на всеки. Една държава, която е близо до банкрут, губи е, контрол, е, губи доверието на кредиторите, на банките или тези, които биха могли да предоставят е, кредити, при условие, че кредитната институция си иска обратно парите. Така че е, загубата на контрол, въпросът за загуба на контрол не е свързан с легитимността. Няма демокрация, когато се намесят финансови е, въпроси ако си близо до фалит, е, тогава трябва да е, се съгласиш, е, да приемеш фактите. Това ниво навежда на въпроса за легитимността. Ако си призован в съда, ще предпочетеш този съд да бъде в собствената ти държава, нали, а не в друга държава. Това е, е естествено. Правосъдието си е правосъдие, но би очаквал, човек би очаквал повече разбиране от национален съд, отколкото от един чуждестранен съд. Така че тук определено, ако трябва да се поставят някакви условия, е, бихме предпочели тази институция, тройката или както щете наречете, може да е по-малък състав, да бъде по-близо до дума, така да се каже, да бъде по-европейска, не толкова е, е, международна по състав. Така че бихме искали да е, отделим тези въпроси, за да решим в крайна сметка дали е легитимна тройката или не. Но когато човек получава някакви препоръки от някъде, те трябва да бъдат разбираеми. И в този случай съм съгласен, че наистина повече легитимност трябваше да има тройката, поне през погледа на държавите, които бяха по програмата за възстановяване. Благодаря. Сега от Харватия Вана Малич от е, е, комисията ЕКОН. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря, госпожо председател. Харватия е, изпитва изключителен дефицит, свръх дефицит и това е важно е, за мен като представител на Харватия, за мен е важно да знам какви механизми има в Европейския съюз. Имаме Европейски семестър, който ни дава възможност да прилагаме дългосрочни структурни мерки, за да отговорим на въпроса как може да се увеличат инвестициите, как да се намали безработицата, знаем обаче всички отговори на тези въпроси. Проблемът се състои в това как може да се приложат на практика. Ако искаме да повишим инвестициите, би трябвало да имаме сигурен климат за тези инвестиции. Ако искаме да повишим износа, трябва да подобрим конкурентоспособността на нашите предприятия и също така би трябвало да намерим други фондове за финансирането на малките и средни предприятия. Знаем отговорите на всички тези въпроси, не знаем как да го приложим на практика. Именно за това трябва да обменяме практика. Именно това правим днес. Когато говорим за свръхдефицита, трябва да се предприемат бързи, краткосрочни мерки с незабавен ефект. Всички мерки могат да бъдат и положителни, и отрицателни. Много често ние искаме да намалим а, заплатите в държавния сектор, за да получим почти мигновенен ефект. Но по същия начин ние намаляваме заплатите и в частния сектор, което прави предприятията по-малко конкурентоспособни. И ако намалим заплатите отвъд а, разумно равнище. По този начин ще се намали конкурентоспособността, вместо да се увеличи. Всички въпроси са пред нас и ние трябва да видим как бихме могли да приложим тези мерки, за да се постигнат желаните резултати. Е, примерът е, на Нидерландия е много добър. Трябва да се осъществи сътрудничество с всички сектори на обществото, за да се прилагат ефикасни мерки и за да се засили административното единство е, за ефикасна децентрализация. Благодаря още един испански член на комисията а, по економически въпроси. Благодаря, Шарон. Радвам се, че надживяхме е, дебата дали затягане на колоните, дали ръст. Всички сме на едно и също мнение. Трябва държавните финанси да бъдат оздравени. Така ще се постигне ръст. Съгласен съм с казаното от Педро Саура, че трябва да се намери най-добрия момент. И смятам, че именно това прави испанското правителство, което по време на настоящия мандат успя да се справи с постигането на целите за растеж и развитие. И това е част от доверието, на което в момента се радва Испания в международен план. Според мен тук има два важни пункта, както казах вчера. На първо място са важни реформите. Реформите, които се провеждат в момента в много държави членки. Те трябва да продължат. И тези, които все още се колебаят, да последват примера. Друго, което обсъдихме вчера, бе свързано с малките и средни предприятия и достъпът до кредитиране. Те да имат еднакви условия. Това е, според мен, едно от най-главните ни една от най-главните ни цели през тази година. Малките и средни предприятия са един от двигателите, ако не двигателят на развитието. И тук решението няма да бъде национално, ще бъде европейско. За съжаление, тук пазарите, финансовите пазари продължават все още да са раздробени, въпреки усилията на правителствата и Европейската Централна банка или Европейската инвестиционна банка. За сега няма съзвучие, но се надяваме, че през следващите седмици или близко бре, време оркестрът, европейският оркестър ще засвири по-добре. Както каза Антолини, той е прав, мерките трябва да са с средносрочен обсек, но в краткосрочен план имаме нужда от една по-действаща Европейска Централна банка. Благодаря. Uh, a... Благодаря. И сега давам думата на сенатор от парламентарната комисия по бюджет на Италианския парламент. Благодаря. Мисля, че вчера, пък и тези сутрин стана дума за това, че искаме да навлезем в нова фаза на Европа, да финализираме економическия растеж. И казахме, че за да има растеж, ни трябват структурни реформи. За да избегнем е, разочарование в бъдеще, би трябвало да поясним връзката между економически растеж и структурните реформи. Малцина се е, съмняват в необходимостта от структурни реформи за Европа. Региона трябва наистина да засили своята производителност, да е, расте, а това изисква е, по-гъвкави конкурентоспособни пазари. Но трябва да добавим и това. Структурните реформи сами по себе си не могат да постигнат този резултат. Наистина в краткосрочен план такива реформи е, ще е, потиснат е, търсенето допълнително. Структурните реформи на практика увеличават производителността чрез два допълващи се канала. Първия, тъй като работната ръка е в е, е, сектора на ниската производителност, той се придвижа в е, пояса на по-висока производителност, но ни трябват и двата процеса, за да имаме економически растеж. Какво става, ако цялостното търсене бъде потиснато, задушено, както е сега в периферните страни на Европа? Е, втория механизъм, е, е, тези, които придвижват производителността, ще действат много слабо и тогава получаваме само първоначалния ефект. Изваждаме работната ръка от производителния отрасъл и влушаваме безработицата. Тоест, много ясно трябва да се наблегне на това, че стратегията за постигане на висок економически растеж на европейско равнище е, се основава, по-скоро трябва да се основава върху структурни реформи от една страна, но ни трябва е, освен това, ни трябват освен това и три компоненти за е, цялостното търсене. Симетрично макроекономическо е, коригиране, съответния излишък за страните и ефективен банков съюз. Трето, инвестиции на европейско равнище не можем да продължаваме и да е, говорим само за структурни реформи, защото е, чуват се много съмнения, че в крайна сметка ще се озовем с по-низко ефективен производствен сектор и по-висок безработица, вместо да имаме по-висок растеж. Благодаря. Още един член на економическата комисия от Белка, Мариан Тайсън, има думата. Eh, Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за данъчно а, консолидиране и структурна реформа, никога не изчезва думата за суверенитет. Чухме го и днес, и вчера. Очевидно, редица държави а, трябва да направят труд, да вземат трудни решения и натиск проистичат от споразумение на европейско равнище е огромен. Следователно трябва да бъдат предприяти сериозни а, мерки а, и тежки мерки. Искам да призова депутатите от националните парламенти и да засилят тяхното убеждение, че а, онова, което е постигнато като европейска договореност, не би трябвало да бъде бреме на гражданите, които са се присъединили към Европейския съюз а, скоро. А, е, Европейския съюз е най-големия вътрешен а, регион. И онова, по което сме постигнали договореност, не означава отказ от суверенитета. Искам да кажа, че ние споделяме суверенитета си чрез европейско сътрудничество, защото знаем, че някои решения могат да бъдат прилагани или вземани по-ефективно ако постигнем споразумение и а, по определени въпроси. Аз не бих желал да не бих желал да говоря за нещо, което е, из проистича само от Европа, така че натискът, който очевидно идва от Европа, всъщност може да бъде полезен, защото понякога в някои държави не е лесно да се вземат трудни решения. В някои държави трябва да се вземат дългосрочни, тежки решения и трябва да се обясни на хората, че е, това се прави в тяхна полза, за да им помогне да спазват правилната политика. Ние в Европа би трябвало да имаме смелостта да оценяваме, да правим е, необходимите корекции Времето е много важен фактор. Не бива да говорим Европейски съюз срещу държавите членки и обратно. Не трябва да разглеждаме конфликта между държавите, които проявяват солидарност и други, които се възползват от солидарността. Трябва да работим заедно, трябва да се борим за общата ни цел, устойчив растеж и е, увеличаване на е, работната заето, защото ако разглеждаме суверенитета като споделен суверенитет, е, по този начин му придаваме е, правилната стойност е, и а, е, си даваме повече възможности. Благодаря. Председателката. А, е, Нямам повече заявки за изказвания. За това първо ще дам думата на основните изказващи хора. Мисля, че проведохме много интересна дискусия. Има няколко неща, по които имаме споделени виждания, необходими са реформи и бихме желали те да бъдат максимално безболезнени и да се опитваме да обясним защо то е необходимо, е, е необходима една или друга мярка. Трябва да предадем това послание. И установихме, че онова, което се случва в една държава, влияе на всички нас, във всички останали държави. Затова всички ние би трябвало да следим много внимателно какво се прави в другите държави. Искам да ви призова също така да помислите за оценката на инструментите, които са на наше разположение, независимо от, от това дали говорим за пакетите от 6 мерки или от 2 мерки, трябва да говорим за ефективността и ефикасността на процеса на вземане на решение, за различните начини, по които подхождаме към реформата, защото ако говорим за размяна на най-добри практики в, в Нидерландия, имаме сметна палата, която разглежда ефикасността и, и ефективността ефективността на а, обществените разходи. Аз мисля, че можем да се получим един от друг и да а, извлечем полза от възможностите, които бяха споделени тук на това заседание и да можем да обменим добри идеи. Благодаря. Председателката, благодаря. Много благодаря. Много съм благодарен за това, че можах да участвам в този дебат, който бе с изключително качество. Много ни обогати. Добрите практики и техният обмен са изключително важни, защото ни помага да научим повече за други държави. За това как процедират държави от Европейския съюз. И това може да ни помогне на нас самите. Сега, важно е и нещо друго, а именно, че добрите практики са още по-нужни днес, защото това, което върши държава членка, се отразява на друга държава членка. Добрите практики са не само учебен метод, а нужда, потребност, за да може всички да се развиваме. Европейският съюз и еврото са за държавите членки гаранция за пропорционално развитие и по-добре ще бъде за всички ни да работим заедно. И затова искам да кажа, че Испания е твърдо убедена, че спецификата на отделните държави трябва да вървят ръка за ръка с взаимосвързани политики. Затова е важно да докажем, че без това да се отразява на суверенитета на държавите членки, Европейският съюз да успее да поведе държавите си по пътя на мисълта едни за други. Никой да не пречи на другия, да му прави спънки. Това е един от уроците на кризата. Кризата показва, че е необходимо да сме суверенни, но и координирани. Искам да, пока... да посоча също така, че Испанският парламент понякога испанските парламентаристи понякога се изкушават да пренасят националния дебат тук в Европейския парламент. Преди малко се получи с възраженията на господин Санчес Преседо по повод на цифрите цитирани от Педро Саура. Това не е въпрос на литература и той не представя литературна фикция. Това са цифри, които са валидирани от органи, независими органи, Европейската комисия включително. Така че отвъд политическата противопоставеност на различните партии в Испания. Нека да уточним, че Испания се промени и се развива. Може би опозицията на правителството смята, че това е случайност. Ние смятаме, че не е така. Uh, Благодаря много. Не виждам други желащи да се изкажат. Оглеждам залата. Дали някой не се опитва да вземе думата. Може би и това ще ни даде възможност за една кратка почивка. Някои от въпросите, които се поставят тук, са от особен интерес за Европейския парламент. Това е, целта е да, да постигнем симетрично е, коригиране, адаптация е доста успорван въпрос, но наистина ясно е, че всеки кредитор ще постави условия, както което изтъкна нашия колега от Малта и някои държави членки наистина оглеждат и мислят за по-добри начини да постигнат, е, развият и постигнат собственост, контрол върху тези неща, е, които трябва да предприемат. И това е също важен аспект, защото в крайна сметка не могат да се провеждат е, реформи, ако гражданите не са убедени в тяхната необходимост. Така че надявам се, че ние ще стигнем до етапа, когато можем да решаваме всички тези проблеми в рамките на Европейския съюз, вместо да имаме международна намеса ще направим е, кратко е, в е, пленарното заседание, заключителното, ще направим кратко обобщение на това, което сме обсъждали до сега. То ще започне в 11.30, така че сега 5 минути почивка до 11.30, когато ще бъде заключителното пленарно заседание с присъствието на председателите на комисиите по заетост и бюджетни въпроси вероятно знаете, че Европейския съд е отхвърлил делото е, е, от е, страна на Обединеното кралство за кратките късите продажби. Мисля, че това е решението на съда, но нямам подробности. това са последните новини от пресата от преди 3 четвърти час. Благодаря и до скоро, до 11.30.